и така, колеги, за обясненията на гласуването. Първо по доклада Лене. Лена Иек, Кариовски има думата. Благодаря, господин председател. Балтийското море Балтийско море е общ ресурс на Европейския съюз и трябва да направим така, че да го защитим от себе си. Това звучи парадоксално, обаче някои отрасли на економиката, като селското стопанство и промишлеността, ако не се управляват добре, могат отрицателно се отразят на екосистемите. Затова сме длъжни да направим така, че да защитим този природен ресурс Ако не го направим, това ще се отрази отрицателно на тези части от економиката, които го използват като ресурс. За това е необходимо наднационално сътрудничество. Само благодарение на общите дейности, общите научни усилия, заедно с руските е, учени, можем да създадем е, ефективна система за защита на морето и е, да можем добре и находчиво да използваме неговия потенциал. Благодаря. Благодаря. За сега преминаваме към доклада Шиклуна. Пити аз има думата. Онореволе Яр. Колегата Яр. Благодаря, господин председател. Аз много се радвам, че ще имаме нов член в еврозоната. При... Поздравявам Естония все пак ще напомня на комисията, че има критерии за стабилност, които трябва да се спазват. В никакъв случай е, не би трябвало да се е, отсъждат някакви специални правила или специални е, привилегии на определени членове на еврозоната. Ако желаем стабилност, трябва да се придържаме към правилата във всички случаи. Благодаря. Даваме думата на колегата Ливии. Господин председател, ние вярваме в еврото и като представител на Естония, естонски депутат, гласувах в подкрепа на този доклад, за да можем да приемем еврото. Нашия дефицит е малък и а, дългът ни е много малък. Положението при нас е едно от най-добрите в Европа. Резултатите са одобрени в цяла Европа. Гласувах за подкреп, в подкрепа на този доклад, защото исках и да изкажа своята благодарност на народа на Естония, който много спокойно понесе ситуацията с техното положение с заплатите, безработицата. Тежко ние не можем да стоим в това положение дълго време и се надяваме, че еврото ще е добро за нас. Благодаря госпожа Андрикиене. Е Господин председател, гласувах за доклада и първо бих искала да поздравя Естония за това решение на Европейския парламент да одобри нейното влизане в еврозоната от 1 януари 2011 година. Еврото днес се сблъсква с сериозни предизвикателства. Влизането на Естония в еврозоната трябва да даде едно ясно послание на всички, които поставят е, въпросителна е, над е, общата европейска валута. Трябва да следваме примера на Естония и нейната целенасоченост по пътя към влизане в евросемейството. Е, особено като вземем предвид, че всичко това е постигнато по времето на световната финансова и економическа криза. Естония трябва да се разглежда като държава, която да се взема за пример не само от страна на страните, които искат да се присъединят към еврозоната, но и към тези, които вече са членове на еврозоната, но изглежда подценява значението на правилата на еврозоната. Благодаря. Сега преминаваме към доклада Чернецки. Благодаря, господин председател, доклада, който приехме днес. Не бе лесен за изготвяне. Един подобен доклад за е, освобождаването на съвет от отговорност е, бе е, прият през ноември това означава, че трябва да има надзор върху бюджетните разходи на тази институция. Имаше много резерви и кризата на доверието е, бе факт. Имаше много проблеми и трудни разговори с съвета, но въпреки всичко това е, освободихме съвет отговорност и се надявам, че това ще доведе до по-открито сътрудничество е, от страна на съвета и се надявам, че е, отчетите по бюджетните разходи ще бъдат по- точни и се надявам, че е, също така джентлменското споразумение на концепция 80-те години ще бъде променено, така че Европейският парламент да може действително и навременно да въздейства върху надзора на разходите на съвета. Благодаря. Благодаря, господин Фокс. Благодаря, господин председател. Аз съм много загрижен от последните изявления, направени от председател на Европейския съвет. Той твърди, че държавите членки са съгласни да предоставят на Европейската комисия, преди да го представят на националните парламенти. Това е неправилно. Това е ясен опит от страна на господин Ван Ромпой да принуди държавите членки да прехвърлят своите правомощи на Европейския съюз. Ако държавите членки постъпят така, както той казва, това ще бъде сериозно нарушение на националния суверенитет. Аз много се радвам, че правителството на Обединеното кралство поправи господин Ромпой и Камерата на общините ще бъде първият орган, който ще одобрява националния ни бюджет. Това е нещо, което не може да бъде предмет на преговори. Не трябва държавите да бъдат принуждавани, включително Обединеното кралство, да отстъпват от своя национален суверенитет. Благодаря ви. Председателят, благодаря ви. Сега по доклада на госпожа Латвард. Госпожа Синклер. Благодаря, господин председател. Аз гласувах срещу този доклад не защото не вярвам в ползата от превода. Разбира се, това е много важно. Много е важно да има правилен превод в тези производства. Обаче докладен дава по-голяма компетенция на Европейския съд по правата на човека. Обединеното кралство е член на Европейския съд по правата на човека и е подписал тази конвенция за правата на човека. Но този доклад е още една стъпка по пътя към една наднационална държавност. Европейския съюз не е държава. Вие не сте държава. Колко пъти трябва да го заявяваме? Госпожа Батън. Господин Батън. Благодаря, господин председател. Аз и моите колеги се въздържахме всички от моята партия но не върху. Не сме се въздържали заради принципа на право върху устен и писмен превод. Обаче този доклад утвърждава Стокхолмската програма и хармонизация на правната система в Европейския съюз. Както видяхме в случая с Европейската заповед за арест, това не е нещо, което позволява да се предотврати на обосновано задържане и арест, които противоречат на британското законодателство. Също беше и за заповеди за конфискация. Всички, които смятат, че националните съдилища имат право да защитават собствените си граждани, трябва да се противопоставят на опитите за хармонизиране на съдебната система. Благодаря ви. Добре. Сега доклада Бауър, който беше отхвърлен. Има ли някой, който би искал да даде обяснение на вота? Госпожа Андрекене и госпожа Синклер. Госпожа Андрекене, заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз съм бих искал да посоча няколко момента, свързани с доклада Сурян. Аз гласувах за този доклад, свързан с бюджета. Обаче изпълнението Госпожо Трикияне, ние в момента даваме обяснения по доклада Баур, който беше отхвърлен. Дали ме разбрахте, дали ме чухте? Вие говорихте за доклада Суриан. Ако е така, вие ще трябва да го направите в писмена форма, защото имаме упростена процедура по този доклад. Така че може да дадете обяснението на вота си в писмена форма. В момента обсъждаме доклада Бауър, който беше отхвърлен. Госпожо Синклер, имате думата, заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за отхвърлянето и се радвам, че парламентът отхвърли този доклад. Аз представлявам Уест Мидланд. Това е район с най-висока безработица в този район. Хората в този район, както и в цялата ни страна, започват да създават собствените си малки предприятия. И наистина най-голямата заетост в моята страна се осигурява от малките предприятия. А този доклад е насочен срещу малките предприятия не може нези, които искат да започнат малък бизнес, да бъдат предмет на свръхрегулация. Смятам, че отхвърлянето на доклада показва, че не трябва да има свръхрегулация на малкия бизнес. Имаме нужда от съживяване на нашата економика, не от свръхрегулация. Благодаря ви. Отлично, нека тогава да, започнем. да... Има ли още госпожа Дорфман? Не, не е тук. Мастела е презенте. Прего. Госпожа Мастела. Господин Мастела, извинете. Гласувах за този доклад, защото смятам, че е много важно европейските потребители да знаят какво съдържат техните храни. Имаме подобрено законодателство по етикетирането на хранителните продукти. Не искаме по-голяма бюрокрация, но искаме повече сигурност за нашите потребители и хранителната индустрия вече е, се съгласи да предостави допълнителна информация на потребителите. Мисля, че това, което е интересно тук е, че потребителите ще имат е, допълнителна информация, но смятам, че комисията е подходила прекалено опростенчески. Докладчикът иска да се представя хранителния профил на продуктите, на пакета. Но е, имаме национално законодателство по този въпрос. Е, комисията вече е разработила стандартите без да, на... без да установи контакти с е, експертите, които работят в тази област. Необходимо е ситуацията в държавите членки да се обсъди в повече подробности, преди да се въведе това законодателство. Благодаря, Питер Жан. Естествено, че потребителите трябва да знаят и имат правото да знаят какво съдържат продуктите. Но в момента като че ли правим стъпка назад, ако някой наистина вярва, че по този начин хората ще се хранят по-здравословно, очевидно бърка. Трябва да обръщаме внимание най-вече на храните за деца. Е, в никакъв случай потребителят не бива да разбере е, след днешното гласуване погрешно нашият сигнал и да се откаже от шоколад, дори и от маничко шоколадово блокче. Даваме думата на колегата Марио Пирило. Благодаря, господин председател. По доклада Замер аз гласувах против измененията, които целяха да се въведе така наречената система Светофар. Смятам, че мазнините, е, ненаситените масни киселини, е, солта, захарта могат да се оценяват е, по една упростена система, но с въвеждането на системата светофар и цветовете е, ние е, бихме застрашили информирането на потребителя, тъй като е възможно върху някаква пица да се появи е, изведнъж червено, е, т.е. внимание, не пипай, само заради това, че пицата съдържа известно количество сирене, което може би е с по-висок процент на мазнини и така нататък, но това не гарантира непременно здравословен режим на хранене. Не бива по този начин е, да плашим потребителите е, и те да не посягат дори и към здравословни продукти от типа на зехтина. Следващият е, оратор има думата ka sellest ma andsin ka kirjaliku soovi sisse nii et viga ei ole minus et ma sõna ei saanud. да говоря за доклад на госпожа Бауер. А, но все пак по доклад на госпожа Замер признавам а, нейните усилия. Тя действително свърши много работа. Добре е да имаме един набор от правила, защото сега правилата са твърде различни и затова подкрепям този доклад. Смятам, че е добре да се уточнява колко калории се съдържат в дадена порция, но не ми харесва системата с цветно кодиране, защото това е някакъв вид субективна информация за дадения продукт, но той, тя не ни дава информация за балансираните е, хранителни продукти. Ако говорим просто е, в три цвята, тогава даваме информация само за това какво смятат хората за качеството на храните. Сега мога ли да продължа по доклада на госпожа Бауер? Председателят не, е, защото в момента сме на точка обяснение на гласуването по доклада замер. Надявам се, че когато приключат е, въпросите, коментарите по е, госпожа Сомер, ще мога да се върна по доклад на госпожа За... Бауер, защото тогава бях вдигнала ръка и то на време. Не сме получили искане от вас. Ако имате коментар по доклада Бауер, можете да го направите сега. Благодаря, че ми давате тази възможност. Госпожа Бауер положи сериозни усилия. И аз бях член на тази комисия и видях колко усилия положи тя. Не ми се струва, че е разумно да се включват самонетите лица, защото те са покрити от регламент 51. И този регламент е, не е добър е, за тази цел. Именно заради това не подкрепих оттеглянето на този доклад. Колегата Калиновски. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Благодаря, господин председател. Основната идея за тази резолюция е в Европейския съюз да постигнем еднакви правила за етикетирането на хранителните продукти, така че нещата да са по-ясни за потребителите в Европа. Благодаря на хармонизираните решения, хармонизираните правила за етикетирането ще е много по-лесно хората да избират продуктите, които харесват, които искат, като същевременно са защитени от неисканите, нежеланите продукти или от алергичните, алергенните продукти. Важна търговията с продукти на европейския пазар, но всички промени в етикетирането на хранителните продукти без период на преход може да доведе до сериозни рискове за производителите. А сега давам думата на господ Жан Морчунейт. Ačiū, ponas pirmininkė. Šiandieną parlamentas balsavo dėl labai. Благодаря, господин председател. Парламентът гласува по важен документ днес. И аз приветствам това. Трябва надлежно да информираме нашите потребители. Също така е важно информацията, която им се предоставя, да е правилна и лесно достъпна. Винаги отчитам интересите на нашите потребителите, обаче трябва да намерим правилния баланс между важната и маловажната информация. Също така трябва да потърсим баланс между интересите на потребителите и производителите. За това трябва да се предвиди възможността за предоставяне на допълнителна информация на потребители. Това е важно за благополучието и здравето на всички граждани. Благодаря ви. Сега господин Штелард. Господин председател, госпожи и господа, регламентът е, би трябвало да даде по-добра информация на потребителите и е, да предпази населението от евентуални нежелани заболявания от типа на затластяването, които е, са вредни. Но същевременно е, трябва да посоча, че веригата, по-добра информация, здравословен режим на хранене, намаляване на заболяванията не е непременно гарантирана. Ние би трябвало да направим много повече за храната, за учениците в нашите училища би трябвало да положим много повече усилия в това отношение, защото инак с всички тези текстове, които задължават производителите да обозначават продуктите по отношение на происхода, като че ли засилихме само бюрократичната тежест върху тях. Благодаря, господин председател. Аз и други депутати от моята политическа група гласувахме за доклада Сомер. Защото ние смятаме, че е постигнат напредък по два въпроса – страната на происхода и етикетирането. Обаче имаме сериозни възражения за гласуването, за заличаването на националните доброволни схеми за етикетиране, такива каквито са възприяти от основните вериги за продажби на древно в Обединеното кралство. Потребителите харесват тези схеми и те са много полезни Нека да видим какво ще стане в съвета, що се отнася до запазването на националните схеми, но се надяваме, че на второ четене, ако не успеем да постигнем съгласие по системата Светофар, то поне държавите да могат да разработват схеми, които са разбираеми и които са добре възприяти и те трябва да имат правото да запазят тези схеми. Благодаря ви, госпожо Макейван, казва председателя. Сега господин Батън по по економическото управление. Благодаря, господин председател. Аз гласувах срещу тази резолюция, защото тя няма никакви правни последици, обаче тя обозначава посоката, в която отива Европейския съюз. Както чухме тази сутрин, господин Барозо и ръководителите на повече политически групи казаха, че те искат точно това. Сегашната финансова криза се разглежда като благоприятна възможност за разширяване правомощията на Европейския съюз. Аз представлявам Лондон, който ще се сблъска с много негативни последици от предлаганото законодателство предложение ще разруши британската економика като цяло. Едно разумно нещо, което съдържа резолюцията, е предложение на господин Пайпер, в което се предлага държавите да имат право да излизат от единната европейска валута. Аз бях за това, но съжаление това предложение беше отхвърлено. И така Закривам заседанието. Заседанието ще бъде възобновено в 3 часа. Благодаря на всички.